ще се произведе утре на обяда от 12 часа. На комуникационе ле авторита... Сега искам да ви съобщя нещо от страна на компетентните власти в Австрия, които искат оттегляне на парламентарна на парламентарния имунитет на господин Ханс Петер Мартин. Следователно, това тяхно искане ще бъде